текст. Имам и съобщение за вас. Всички е, текстове и документи са на разположение. Имате ли някакви бележки по този въпрос? Няма.